We have to do the checking uh, of the, whether the machinery... Нека да проверим сега дали работи машината за гласуване. Моля, нека да направим едно пробно гласуване. Close? No, we have to wait. Can everybody vote because... Гласувахте ли всички? Виждаме тук, че не всички са гласували. Още, още ни липсват три гласа. Сега станаха два. Двама души не са гласували. Но приемам, че е, системата работи. Нека да започнем. Осма точка от дневният ред с компромис 1 по доклада за общата политика в областта на рибарството. За. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7. За. Против. Въздържали се.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 Минаваме на 23-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. Номер 30 за,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 Приема се 35 гласа, 1 против. Благодаря и поздравления. Минаваме към 9. Девета точка доклада за древните риболовни стопанства. Компромисно предложение едно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против,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 против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 22 са в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, не се приема. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се.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 39, 35 за, 1 против. Поздравления. За първ път гласувате, нали? We go to Olgich Vlasak, number 10. Сега докладът на господин Влашак. Привлекателност. А, искам, да, да се изкажа. За първ път гласувам в Европейския парламент и много ми е приятно. And also for the compromises. Huh? <laughs> uh, we go to point 10. Одживля... Десета точка е, докладът на господин Влашек привлекателност на инвестициите в Европа. Компромисно предложение едно за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно предложение две за против, въздържали се, приема се. Изменение 18. 18. Изменение 18. За, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим по електронен път. 18-то изменение. Моля, гласувайте. Нека да си направим това удоволствие. We go too fast, so we have to check. Well... Много бързо работим за това. Отхвърля се. Изменение 19. За, против. Тук май не мога да преценя. Нека да проверим. 14. I, I deleted. It was six against, uh, 20. Six in favor. Six in favor. 24, no. How many? Six, six in favor, 24 against. against. So now we vote 19. Изменение 19. Моля, гласувайте по изменение 19 с карти. 19-то изменение. 18-то бе отхвърлено. Сега 19. Край на гласуването. Приема се с два гласа. Изменение 20 за. Против. Нека пак да проверим, колеги. 20-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 16 против. Приема се. 21 за. Против. Мисля, че се приема. Сигурно със същото съотношение. Изменение 24. Изменение 24. За. it's not 24. 24. I, I have it's all green, grey, so I don't know what it is. No, it's 24. Okay, um, so we're 24. I'm sorry. It's okay. 24. Who's in favor? 24. За. Моля, понеже има разногласия. За, против. Про... Проверяваме по електронен път. Моля, гласувайте. Unless this or this is approved. So it's rejected the first? So it's rejected. 24. 24 не се приема. Тогава гласуваме изменение 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверяваме ли? Проверяваме изменение 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 против, 18 за. Отпада. Изменение 23 за, против, по същия начин ще се наложи да проверим. Моля, гласовете. Край на гласуването. Приема се с 3 гласа. 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 27 за против, въздържали се, приема се. 28 за, против, въздържали се. Мисля, че, се, че не се приема. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 3 гласа. Изменение 30. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим 31. Моля, гласувайте. Много големи разлики има в момента. Едните гласуват винаги против. Отхвърля се с 3 гласа. 29, надявам се тук. 29, кой е за? Против. Въздържали се, ще трябва да проверим. Много близко са Евота. Моля, гласувайте. Приема се с два гласа. Сега гласуваме изменение 32. За. Против. Въздържали се. Приема се. 34. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35. За. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим по електронен път. Приема се. Компромисно изменение 3. За. Против. Въздържали се. Мисля, че отпада. Нека да проверим. Компромисно изменение 3 по електронен път. The vote is closed, yeah. Sorry. Three, so... Приема се с три гласа. Изменение 43. За. Кой е за 43-то изменение? Моля. Против? Въздържали се? Нека да проверим. Мисля, че дори в НП има разногласия или твърде късно дигате ръка. Край на глас... електронното гласуване. 22 на 17 приема се. 44-то изменение за против въздържали се и тук ще проверим изменение 44. Моля още, още един човек не е гласувал, но все едно приема се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 49-то изменение за, против, въздържали се, отпада. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, против, въздържали се, приема се. 54 за, против, да проверим 54. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съвсем е, ясно. 55 за, против, въздържали се, Нека да проверим 55-то. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 20 на 19. 56-то изменение. За. Против. Нека да проверим. Проверяваме 56-то изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 57 за, против. Проверяваме. Е, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 2 гласа. 58 за. 58 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 59 за Против. Проверяваме 59. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега гласуваме за проекта становището по електронен път. Моля, гласувайте. Някой не гласува, но така или иначе приключваме с гласуването. Приема се с 32 гласа за 4 против. Благодаря. С това приключваме с гласуването и сега преминаваме на 11-та точка доклада на господин Буштинар. Аз Исках комисията да довърши коментарите си за общия регламент. Може ли да проверите дали не чакат отвън? Yeah, yeah. No, they, they... Look, if the commission is there. No. But even with this, you just stay and you talk parlando. Yes, we no, because we were in a rush. No, no, he went. He went. I don't think they are because they always can assist. No, they are not. No? So the commission is not there, not yet. So we, I think we, we... Не, не, още тук комисията, затова да си започнем за следващата точка. Комисията ако започнем следващата точка, комисията ще трябва да изчака. Ами, стана малко объркване, защото смесихме точките. Ако Ламбер и Констанц искат да изчакаме, те решават. Или Виктор да започне? No, we can, we can wait five minutes, I think. Добре, нека да изчакаме, защото иначе объркването ще стане твърде голямо. Nobody has the phone. Yeah, call them. one minute late or two minutes late? No, no, one minute. One <laughs> minute. uh, dear, dear Nicholas, dear director, we just give you 10 seconds. Господин директор, даваме ви 5 секунди да си извадите документите, за да можете да продължите с коментарите си а, е, към а, е, дискусията за общията, общо приложимите разпоредби след това ще преминем към доклада на господин Бощинаро. Нека да започнем. Благодаря. Няколко момента останаха, които исках да довърша като коментар в отговор по работния документ и дискусията днес сутринта, която следих много внимателно. Първият е, е споменаването на е, изпълнението в член 20. Комисията се притеснява, че ако тук заличим изцяло член 20, ще изхвърлим е, бебето с сапунената вода. Тоест, ако се заличи целият текст, а не само резерва, ще се заличат и клаузите за прекратяване и коригиране, ако не се изпълняват съответните е, е, рамки. Тоест, е, оценката на изпълнението вече не става ефективен механизъм. А в края на кращата това е един от ключовите моменти, които ние искаме да внесем в нашето предложение, за да може да се отчитат резултатите спрямо начина на изпълнение. Така че този механизъм сам по себе си може да бъде не а, демократичен, но трябва да отпадне само а, идеята за резерва. Макроекономическите условия. Разглеждахме тази тема нееднократно и тук в комисията ви. Мнението на комисията е, че ако искаме да се формулират политики насочени към създаване на економическо развитие и растеж, тази политика, ако трябва да има такава мисия, не следва да се изключва връзката и с по-широкия аспект на економическото управление – за това считаме, че условията, свързани с макроекономически показатели, са много важни за целия пакет, така както е предложен от комисията. Също, ако мога да подчертая, идеята за пропорционалността е вградена в е, тези текстове. Тоест, е, механизмът може да функционира така, че да не е дисбалансирана функцията му в различни страни. И накрая общата стратегическа рамка. Комисията спази обещанието си е, в смисъл, че предостави един работен документ с основните компоненти, които според нея трябва да бъдат включени в акта по делегиране като не става дума само за интегрирано използване на средствата, а също и как да се взаимодействат тези е, пет фонда с, примерно, програмата Хоризонт 2020 и с други политики на общността. Може да се дадат насоки за взаимосвързаността, за това да има акцент върху инвестиции по тем, определени теми. В е, документа се описва как евентуално могат да бъдат постигнати тия взаимовръзки. Освен това, излагаме и е, начина по който ще се свършат тези неща с понятието европейско полугодие или семестър. Този документ, всички тези неща са описани в документа и той не е законодателен текст и нямаме намерение да бъде законодателен текст, Той е просто един документ, който пояснява какво имаме предвид под предлагането на тези компоненти. Комисията още не е имала възможност да представи този документ във вашата комисия. Представихме го в работната група в съвета. Получихме известна обратна връзка от е, тях. И е, с удоволствие бихме се възползвали от една възможност да ви представим е, документа тук в комисията, за да получим и вашето мнение подходът, по кой, който предлагаме, а, оглежда първоначално по същество нещата, след това трябва да обмислиме и каква ще е процедурата за създаването на законодателния текст. И след като имаме като сме чули мнението на двете институции, които ще са ангажирани с приемането на законодателния текст, комисията ще отчете тези мнения при положение, че те съществуват. За сега позицията на комисията си остава в рамките на първоначалното предложение. Но бихме искали да процедираме така, че да сведем до минимум риска, нашите е, намерения да представим един текст, който да е ключов елемент от е, оперативните програми, да стигне до една задънена улица в институциите и да не ни даде възможност да постигнем целите. И накрая, ако мога да коментирам е, думите на госпожа Крел за бъдещето сътрудничество с комисията – Нека да ви уверя, че ние държим комисията да продължи да подкрепя и докладчикът, и работата на вашата комисия. И то в е, конструктивен дух, защото смятаме, че целите са ни общи. Тоест да излезем с едно законодателно предложение, което съдържа и ключовите принципи, и е, правилната оперативна рамка за предоставяне на инвестиции и постигане на търсените цели. И смятаме, че можем да направим това, макар че има въпроси, по които мненията ни се е, различават. Комисията естествено има определени позиции, които иска да запази, защото смята, че те са важни. Но на базата на всичко, което чухме тук и на базата на много конструктивните контакти, които сме имали, смятаме, че тези въпроси ще са много малко. Благодаря. Доколкото разбирам и до Докладчиците искат да коментират. Кой пръв? Моля, господин Ламзор. Благодаря много. Комисията завърши с това, че трябва мерките да бъдат целенасочени. Най-важното е структурата да се запази системата такава, каквато е представена, покриваща цяла Европа, трябва да остане. Това са все много важни елементи на системата. Това е важно за общата стратегическа рамка. За всичко останало има широко приемане на онова, което е представено от комисията. можем да се срещнем на средата на общи позиции е в преговорите с съвета. Направихме всичко възможно да постигнем е, изменения. Е, ще има няколко дебата ще се изготви втора група изменения, но най-вероятно те ще бъдат подобна насоченост, така че няма да има големи изненади. Сега, няколко неща. Първо, що се отнася до какво можем да очакваме от финансова гледна точка. Както каза и господин Гудманис и комисията, все още не разполагаме с конкретни цифри. Като цяло в Европейския парламент се смята, че на този етап не е добре да се засягат цифрите. Да не се споменават сега, пък да се споменат по-късно на следващия етап на ниво доклада Гарига. Със съответната препратка. Другият вариант е да се работи с текст, в който вместо цифри са сложени навсякъде по 3 хикса. Господин Гудманис каза, че ще изпрати на всички своите цифри. Те са много важни за следващите стъпки, защото трябва да видим дали е балансирано предложението на комисията. Можем в крайна сметка да заявим своето становище за горните тавани. Много важен въпрос. Знаем, че това ще бъде част и от дебата за многогодишната финансова рамка, но и ние можем да изразим своето становище. Всичко това е много важно за по-нататък. Да държим връзка по отношение на цифрите. А, оттам нататък по отношение на общата стратегическа рамка. Мисля, че можем да убедим колегите, които не са напълно съгласни, че точно така трябва да се постъпи. Защо? Очакваме вече да се стигне до правен превод в един текст на нещо, което всъщност трябва да стане чрез приложение. Така че аз настоявам да се работи с приложение – а, дебата да се проведе, проведе по-късно. Нещата ще се обсъдят. Стана ясно, че и в комисията ще се обсъдят. Можем да предложим още идеи, за да обогатим дебата, но парламентарната позиция е ясна тук. Не може да се каже, че сме задънена улица. Винаги сме твърдяли точно това. Винаги сме защитавали тази позиция. След това по партньорствата. Опитахме се да вземем положение, предвид положението на местните регионални власти, като ги включихме на първо място по отношение на партньорствата. но е, колегите заявиха, че тази група е изключена. Не мога да разбера защо. Етичният кодекс. Има искане от Яна Обрихт за конкретни правила. Ясно е, че такива няма за всички фондове. Има за социалния фонд, има за фонда за регионално развитие, но за другите няма такива разпоредби, така че трябва да се добави фразата там, където това е подходящо или приложимо. След това, 38 член, алинея е първа – там се вижда думата цел, която е заместена с тематични конкретни цели. За да може да има яснота. Оттам нататък допълването между различните фондове в рамките на общата стратегическа рамка. Еми, общата стратегическа рамка ще бъде ограничена. За да има яснота, ще се ограничим до правния текст. Нека да благодаря на всички колеги за техния принос. Ще разгледаме този текст през следващите няколко дни и ще направим всичко възможно да включим няколко изменения, които още повече да го подобрят. Като цяло имам добро усещане за бъдещата съдба на доклада. И се надявам, че ще работим добре с докладчиците, за да може да се стигне до гласуване преди лятната вакансия. Разбира се, ще има и заседание на съвета, но ние трябва да свършим своята работа. Констанце, искаш ли и ти да коментираш по въпроса? Само няколко коментара. Имаше въпрос за трите месеца след е, партньорския договор, е, след които трябва да започне оперативната програма. Е, това не е вярно. Това е просто крайния срок. Ако всичко е наред, може да се започне още на следващия ден. Но се дава възможност там, където има някои трудности, да се поработи по оперативната програма още 3 месеца. Това дава оперативна гъвкавост, която може да бъде полезна. Имаше въпрос на госпожа Манеско. Той беше свързан с използването в английския а, език на думата shall, която принципно означава трябва, добавя преводача тук в правните текстове. Думата shall, а, госпожа Манеско за поиска да бъде заменена с думата must. В правните текстове това е недопустимо, казва госпожа Крел. Целта е да намерим възможно най-добра подкрепа за регионите и формулировките да бъдат възможно най-добри. Както знаем от 2007, 2008, 2009 година, това ще са годините, които ще са ни референтни. Обаче, ако не свършим на време, може и десета също да влезе в референтните години, защото ни трябват конкретни цифри. След това по коментара на Ян за конкретните правила. В член 87 алинея 2 от Б до Е в латинско са определени конкретните правила. И там е заявено, че трябва да се използват не само тематични цели, но и конкретни цели. Това беше основната идея. Ще направим още една проверка по вашия въпрос. След това Имаше един въпрос за критериите. За функционалните градски зони. Това е въпрос, който обсъдихме с Ян по въпроса за Фонда за регионално развитие, тъй като има тясна връзка с неговия доклад. И той предложи да има ясен списък от функционални зони и критерии, за да може държавите членки да определят какво е функционална зона. Можем да говорим за метропол, можем да говорим за град и пространството около него, можем да говорим за част от града. При всички положения са необходими ясни критерии. Именно за това изготвихме този текст като основа, а всичко останало ще се добави в доклада на Ян за Фонда за регионално развитие. Това бяха повечето въпроси, които останаха без отговор. Повечето зададени конкретни въпроси. И оттам нататък искам да кажа, че дискусията от сутринта беше много полезна за нас като докладчици, защото ние те или иначе вече сме започнали да обмисляме измененията, които ще представим в края на май. И моето впечатление е, че въпросите, които повдигнахте тази сутрин на заседанието на нашата комисия в много отношения вече са предвидени в измененията, в следващия танж изменения. Така че ми се струва, че ще успеем да постигнем варианти, по които има голямо мнозинство. При всички положения трябва да се продължи работата по кохезионната политика за следващите няколко години. И се надявам, че ще можем да постигнем голямо мнозинство. И тук искам да благодаря на комисията за това, че подхожда изключително конструктивно. Ще поговорим и след заседанието и с нетърпение очаквам да получим и предложението, да прочетем предложението за етичния кодекс. Получихме го тази сутрин, очаквам с нетърпение да видя какво е то. Председателката благодаря. С това можем да приключим работата по четвърта точка. От дневния ред можем да преминем към точка 11. Става дума за Кохезионния фонд. Благодаря много, госпожо председател, уважаеми колеги. Тук разполагаме с първоначалния вариант, а само на английски, на проекта доклада за Кохезионния фонд. В него са отразени протяжни е, дискусии тук в комисията, след това със съвета, след това между мен като докладчик и докладчиците в сянка, представляващи политическите групи и множеството други срещи, които сме провели с неправителствени организации и с представители на правителството, всички правителства с изключение на румънското, с бизнеса и с регионите. Така че в съдържанието на доклада се покриват събраната във всички тези срещи информация. Както виждате, има две основни изменения. Първо, изменението на Кохезионния фонд, фонд във връзка с енергийната ефективност и с ефективността на жилищата и подкрепата за високо ефективните тецове които предлагат електричество и а, затопляне или охлаждане. Целта е да се оточнят критериите за допустимост от средствата от Кохезионния фонд а, с цел да се постигнат целите от стратегията Европа до 2020 година в областта на енергийната ефективност. Няма да е лесно в областта на енергийната ефективност да се постигнат тези цели. Ако продължим така както караме сега. Ако продължим така, всъщност ще постигнем само 10%. Но ако въведем енергийна ефективност, ще постигнем 20%. Така европейската економика ще стане по-природосъобразна и ще бъдат постигнати целите набелязани за 2020 година. Но целите от стратегията за 2020 година не са единствената причина за този проект. Целта е също да се стимулира зелената економика и зелените работни места чрез участието на малки и средни предприятия. И тук трябва да помислим и за намаляването на въглеродния диоксид и за спестяванията за европейските граждани, които ще видят, че енергията, която ползват, ще поевтине. И това е важно сега, тъй като хората плащат много за енергия. И накрая всичко това допринася за енергийната сигурност на Европейския съюз. Трябва да не забравяме, че отрасъл на строителството – използва 40% от енергията в Европейския съюз и е отговаря за 36% от емисиите на въглероден двуокис. Така че виждате колко голямо влияние ще има тази подкрепа. След това, синергията между Фонда за регионално развитие и Фонда за сближаване е от крайно а, значение, за да се насръчи ефективността на жилищата – защото различните фондове играят различна роля в регионите в зависимост от съответните критерии за допустимост. Други предложения включват и подкрепа за високо ефективни тецове и парно отопление. Обикновено в една такава електроцентрала се генерират ток и отопление или ток и охлаждане, обаче има и централи стройна генерация, които са гъвкави, които могат да преминат от твърди горива на възобновяеми горива. Тоест, това е нова важна посока за нашето бъдещо развитие. След това, тук се споменават и най-ефективните планове, свързани с отношенията консумация на енергия, емисии на въглероден двуокис и ползи за общностите и е, жилищният сектор. Вече има подкрепа от Фонда за регионално развитие и кохезионните фондове и е много важно е, държавите членки да бъдат подкрепени по тези фондове, защото така ще се достигне до големи спестявания и на замърсяване, и на разходи на домакинствата за енергия. На много места в Европейския съюз хората са преминали от колективни системи на индивидуални, които са по-енергоемки, по-скъпи и емисиите от тях са по-големи, които струват по-скъпо и ползите за общностите са по-малки. Инвестициите в тази област трябва да се насърчат. Целта е да има високо ефективни централи, защото така ще се използват по-ефективни, по-малко замърсяващи технологии, ще се използват повече възобновяеми източници на енергия и ще се стигне и до по-голяма сигурност. Така ще се намали, намалят сметките за ток. И трябва да се вземат предвид още две неща. Кохезионния фонд и е, развитието на градските райони. Развитието на градските райони е много важно за модернизацията на Европейския съюз. Това е ефективен принос. След това дава ни се възможност да достигнем и множество тематични цели или да ги постигнем, има предвид оратора. И след това трябва да има интегриран подход. Производителят, инфраструктурата за пренос на енергията и използването на енергията в рехабилитираните сгради би трябвало да доведат до огромни економически ползи за общностите и за държавите членки. Измененията, така както са представени днес, са едва началото на подробната дискусия с комисията, която проведох, за да се постигне най-голямо разбиране на всички подробности. Другите изменения се отнасят до инфраструктурата, финансирана от Кохезионния фонд, както и за достъпа на хората с увреждания, които имат затруднения с придвижването. Това е важно за, във връзка с конвенцията за правата на човека. И има връзка с други европейски политики за достъпа на хората с увреждане. Има още един мотив в преамбюла, който би трябвало да установи връзката между кохезионните фондове и принципа замърсителят плаща. И тук очакваме комисарят Поточник да представи новият проект на директивата за оценките на въздействието върху околната среда, както и евентуалните промени по отношение на стратегическите оценки на, окол... на въздействието върху околната среда, за да се предотвратят предотврати опасността от Кохизионния фонд да се предоставят средства там, където замърсителите не плащат. И накрая, биологичното многообразие също трябва да се подкрепя с тези средства. Включването на селските райони а, наред с градските, тъй като някои от проектите, които трябва да се приложат, са свързани не само с градските райони, но и с свързаните с тези райони райони. И е много важно всичко да се третира по един интегриран начин. И накрая трябва да се предостави подкрепа за мобилността на хората, мобилността не е само на ниво градове. Трябва да говорим в много по-широк план. Само така ще постигнем по-голяма природосъобразност. Отлично си сътрудничихме с всички докладчици в Сянка и искам да им благодаря за сътрудничеството и за тясното сът... за подкрепата и се надявам, че ще постигнем широка политическа подкрепа и е, ще станем ключов фактор при преговора с съвет. И накрая, по отношение на инструмента за свързане на Европа, както казах тази сутрин, но ще го повторя за протокола, както и за господин Паке от генерална дирекция МУВ, трябва да се поставят условия – има голяма борба в съвета. Не искаме тя да се превърне в война. А пък депутатите също са притеснени. Искам всички да се обединим около една цел. Само ако имаме на лице всички условия, ще мога да подам а, компромисни изменения, за да може действително да за да дадем летящ старт на програмата за следващия програмен период. Благодаря Емилия Мацони, първи представител на докладчите в Сянка от НБ. Президенте, е, конкордо кон... Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм с колегата Бощинаро. E е, И съм напълно съгласна да подкрепя току-що изложените от него предложения. Мисля, че това ни е, позволява също е, да предвидим и внасене на известни изменения, които може би е, ще е, доведат до обогатяване на етап първо четене, като се добавят някои елементи. Например, по отношение на транспорта. Мисля, че добавянето на а, препратка към Натура 2000 е малко а, рисковано, рисковано, защото а, такава препратка е твърде обща, но ако пък се препрати към а, селските райони, за които доста сме говорили, ще бъде за предпочитане. Господин Бощинаро, а, ние все още мислим, както и той самият каза. А, и е, те първа ще е, подготвим преговорите, които се надявам е, ще се осъществят своевременно. За съжаление, днес е, не можах да участвам е, в работата поради друго заседание, но искам е, да благодаря на колегите, е, които е, са се изказали положително към работата на господин Ван Рой и на Констанца. На различни заседания са изразени различни резерви, всички са взети предвид. Но не споделям напълно отговора на комисията във връзка с економическата макрообословеност. Мисля, че тук трябва да премислим нещата. Отнася се това и за специфичните регламенти, специфичния регламент, в частност за фонда за сближаване. Трябва да мислим за бъдещето. двамата ни докладчици се позовават на общия регламент. Те смятат, че той позволява да се дефинират по-добре пределите на договорите за партньорство. Те наистина са значими. Но мисля, че е добре комисията да помисли за извеждане а, на а, списъка на градовете от стратегията. Ние имаме нужда от а, стратегически подход към градските райони като такива, а не от списък, защото списъкът е винаги ограничен по характера си и по обхвата си. И е, искам да кажа още нещо вдъхновено отказаното от колегата е, Бущинаро. Мисля, че трябва е, да обърнем внимание и на демографския въпрос. Колегите ни е, се докладчици се спират на този въпрос. Е, демографският аспект не може да бъде е, пренебрегнат, когато се говори за ръст и економически растеж при новите условия. Благодаря. Рамона. Благодаря, госпожо председател. Най-напред е, искам да отбележа факта, че докладчикът е успял много добре да открои най-важните аспекти в проекта на комисията. Мисля, че докладчикът е направил е, няколко много добри предложения и искам да изразя подкрепата си за тях. Din punctul meu de vedere... И искам да добавя няколко елемента. Малко да допълня казаното от него. Според мен, по отношение на проекта на комисията, според мен в известен смисъл приложното поле на фонда за сближаване трябва да бъде разширено, за да може да се отпуска от него помощ за малките и средните предприятия и помощ за обучение. Това би е, съответствало на е, целите на стратегията Европейски съюз 2020 и е, би довело до по-рационално използване на средствата от фонда за сближаване. Също искам да се спра и на въвеждането на показатели за качество, ориентирани към резултатите. Трябва да има показатели, с които се отстоява принципът на устойчивост устойчивото развитие и на енергийната ефективност. Това го каза и господин Бощинаро. Той го е предвидил и в измененията си по отношение на регионалния фонд и по отношение на фонда за сближаване, трябва да се предвиди усъвършенстване на инфраструктурата, за да има по-лесен достъп до базисни обществени услуги. Тук имам предвид, да кажем, услуга като отоплението, специфика на средно и източно европейските страни. Мисля, че при тези услуги трябва да се отчитат реалните потребности. Такъв е проблемът в държавите в източната част на Европа. Мисля, че нашата програма трябва да се ориентира към енергийна ефективност и утвърждаване на зелената енергетика. Освен това, можем да говорим само по този начин за устойчиво растеж, в съответствие с нашите цели. По отношение на инвестициите, към списъка на приоритетите, според мен е добре да добавим поне още един, който ми се струва значим, а именно внедряване на нови технологии и нововъзникващи технологии, които могат да допринесат а, а, за снижаване на а, обемите на емитирани парникови газове и е, въглеродни емисии. Също така, казва се, че рамковите е, програми, системата е, за е, търговия на е, квоти, не, не отговарят на условията е, за е, финансиране. Мисля, че би било грешка да оставим това е, изключение. Напротив, е, е, системите за търговия с емисии, режимите за търговия с емисии трябва да могат да бъдат финансирани чрез програми. Благодаря. Е, Благодаря, е, Николаус Кризохелус. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον εισηγητή, τον κύριο Μποστινάρου, γιατί είχαμε μια πολύ καλή... Благодаря много на докладчика господин Бощинаро. Беше е, чудесно сътрудничеството ни е, под неговия доклад. Искам да се спра на три въпроса, по които изразявам съгласие и на а, е, няколко други неща, където може би е добре да се направят допълнения. Според мен е много важно, когато говорим за фонда за сближаване – да мислим за енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници. Това е нещо, по което наистина можем да положим усилия, за да намерим решение за емисиите на въглероден двуокис, както и да решим проблемите, свързани с енергийния недоимък. Особено когато става дума за отопляването и охлаждането на жилищата на хората. Устойчивостта трябва да е неразделен елемент от картината, която наричаме сближаване. Трябва в тази връзка да се мисли за инвестициите и много благодаря на господин Бущинаро, че е помислил за този аспект. Също така е необходимо да вземем предвид запазването на биологичното разнообразие в държавите членки, които се ползват от средства от Фонда за кохезия. Става дума за голяма част от територията на Европейския съюз. Радвам се, че специфичните трудности на хората в затруднено економическо положение е, вече се отчитат в различни сфери на нашата политика. Екологичното измерение. Е, провинцията, селата е, и положението на околната среда, състоянието на околната среда в тях са много важни и за това е добре да имаме предвид екологичните специфики. Може би е, е, добре някои елементи да бъдат откроени в по-висока степен, отколкото е направено сега. Административният капацитет на е, местното и регионалното ниво трябва да бъде укрепен. Вниманието ни трябва да бъде насочено наистина към местното и регионалното равнище, защото при планирането, ако не обърнем внимание на тези нива, при изпълнението на програмите няма да се стигне до най-добрите потенциални резултати. Мисля, че е, тук трябва да придадем повече плът на, на предвиденото в доклада. От друга страна, трябва а, е, добре да помислим кое след кое ще следва и в какви срокове ще действаме. Тук говорим за а, е, превръщането на регионите в неразделна част от е, договорите а, е, за партньорство. Знаем какви са грешките от миналото и искаме да не ги допускаме в бъдеще. А, освен това, има въпроси, по които нямаме натрупан опит и за това трябва да процедираме внимателно. Ако не действаме внимателно, трудно ще напреднем. Трябва също така да помислим за процедурата на съвместно решаване с участието на държавите членки. Трябва специално да обърнем внимание на отделни региони, които трябва да участват и то задължително в процедурата за приемане на актове. Сега за транспорт. Подамеш метафорон по... Мисля, че трябва да откроим потребността от усъвършенстване на транспортната инфраструктура. Това ни води в посока към е, устойчивото движение като важен критерий за транспорта. Значи, не само магистрали, не само железници, но и велоалеи, и места за пешеходците, всичко трябва да е интегрирано. По отношение на показателите, както казва докладчикът, критериите ни са добри. Сега кое колко струва, не е реално мерило за ефективността на политиката по сближаване. Трябва да имаме критерии, които да ни служат като аршин а, с него да мерим а, устойчивостта а, на предприеманите от нас действия. А, не можем да разчитаме на механистично измерване. Много трябва да внимаваме с обхвата, приложното поле на политиката за сближаване. А, инфраструктурата не трябва да се съсредоточава само около големите магистрали. Това не би било продуктивно. А също така и трансграничното измерение трябва да бъде взето преди до всички видове транспорт. Сега да се спра на с инфраструктурата за отопление и охлаждане. В тази сфера има големи проблеми. Един от тях е, че има е, система за търговия с емисии, е, която тук трябва да бъде взета предвид. И тук има пазар на квоти. Не искаме да изпращаме погрешни сигнали а, е, от гледна точка на използването на устойчиви форми на енергетик, на енергия. И поле е последно. Е, Постои въпросът какви статистически данни ще се използват, е, за да се отчитат резултатите и да се преценява дали страните е, могат да кандидатстват за средства от фонда за сближаване. Кризата промени економическите показатели и обстоятелства и за това трябва много внимателно да се отнесем към това, кое как измерваме в държавите членки. Е, има страни, които така или иначе са в лошо положение и преди кризата са били е, в такова и след кризата са в такова, да не ги забравяме тях. Е, председателят. Да минем ли към ораторите? докладчикът. Получих електронно писмо от колегата, който казва, че изразява пълната си подкрепа за доклада и готовността си да го подкрепи в сегашния му вид. Сега към списъка на оратори преминаваме Томаш Поремба. Благодаря. Е, госпожо председател, съвсем накратко искам да кажа, че най-напред по отношение на е, фундаменталните е, допускания и идеи, представени от господин Бощинаро във връзка с фонда за сближаване, групата на консерваторите принципно е съгласна. И смятаме, е, че докладът е стъпка в правилна посока, поради което следва да получи нашата подкрепа. Има обаче някои въпроси, по които сме в разногласие и е, ще предложим изменения. Предлагаме всъщност изменения. Зная, че сте е, привърженик на транспортния фонд в свързване на Европа. Не сме съгласни. Смятаме, че е, това, е, което се отделя от е, фонда за сближаване за този конкретен фонд, не трябва да бъде толкова голяма сума или не трябва дори да се заделя от Кохезионния фонд, нищо за транспортния фонд. кохезионния фонд трябва да се придържа към своите цели, а транспорта да се финансира чрез държавите членки като индивидуални бенефициери от национално разпределените средства. Това е първият ми проблем. Второ, виждаме, че фондът за сближаване полека-лека се загърбва в полза на тематично ориентирани фондове, които ще се управляват от Брюксел. Ще се противопоставим на този опит. част от проблематиката на е, Кохезионния фонд да се измести към тематично обословените фондове. Това е второ. И трето. Идеята да преминем към нисковъглеродна економика, е, която е, се утвърждава от Европейската комисия. Трябва да говорим за нискоемисионна економика, а не за нисковъглеродна економика. Този подход се подкрепя от много аргументи. Не само, че а, ако се ориентираме единствено към ниско въглеродна економика, това ще ни струва твърде скъпо. А, това са трите ни основни а, теми. Ще предложим своите изменения и ще се опитаме да убедим докладчика да ги съобрази поне частично. Най-напред благодаря на докладчика, това е господин Шон Кели, благодаря на докладчика за практическото обобщение на посоката, в която следва да поемем. Има две сфери, където инвестициите не търпят отлагане на фона на бюджетната дисциплина и рецесията. Първо, образованието просто не можем да си позволим да не инвестираме. Там, ако искаме устойчива економика. Вторият аспект е енергетиката, защото без енергия не може да има индустрия. Значи трябва да мислим за периода до 2020 и след него до 2050 година. Трябва да си постигаме целите, особено по отношение възобновяемите енергийни източници. Много важна сфера. Мисля, че северните страни са прекрасен пример за това какво може да се е, постигне. Също така, е, в Колкото и да са ви възобновяемите източници, трябва да имате, нуж... Е, трябва да имате достъп и до а, други доставки. Газ, в частност. А, тези дни а, на третия а, третия етаж а, открихме една изложба а, за е, тези альтернативи и е, тук е, за, за, за газа специално, като, газ, като альтернатива на възобновяемите енергийни източници. Първо, защото колкото повече такива източници имаме, толкова по- а, голяма шанса за нашата економика. И второ, трябва да мислим за втечнения газ и терминалите за такъв. А, може би трябва да помислим а, за инжектирането на газ в земните недра и други такива а, технологии. А, с постоянното усъвършенстване на технологията, а, по-вероятно е всичко това, което сега ни се струва чудно, да може да се осъществи и то с много малко отражение върху околната среда. Трансевропейската енергийна инфраструктура тогава ще ни позволи не само да постигнем целите е, за 2020 година, но да създадем и конкурентоспособна економика за Европа сред всички държави членки, 27-те и тази економика да бъде силна. Благодаря е, на докладчика за това, че се ориентира в тази посока, която подкрепям. Благодаря, господин Албрихт. Uh, yes, sir. Uh, uh, <coughs> I would like to underline... Искам да подчертая няколко компонента. Първо, благодаря на докладчика за много ясното послание. Мисля, че видяхме по време на дебата, че има много недоразумения. Доколкото виждам, Докладчиката, е като че ли против свързването, програмата за свързване на Европа да бъде обвързана с кохезионните фондове, доколкото разбрах. Но мисля, че става дума за едно много изключително положение. Ние говориме за фондове, които финансират проекти само в една част от Европа, т.е. страните, които попадат под обсега на действието на кохезионните фондове в зависимост от процента им на БВП. И по дефиниция фондовете, които, фонда, който обсъждаме, може да се използва на регионално ниво, но той действа на базата на статистика от национално ниво. И именно тук е разликата с структурните фондове. Затова подсилването на регионите е много добра идея, но трябва много внимателно да се работи, защото кохезионните фондове са много конкретни, а в някои страни няма региони. Т.е. няма региони като административна структура. Which has the uh, uh, planning regions, they have, uh, uh, uh... В Унгария, например, една относително малка страна, нямат административно отделение, така както има такова в Румъния. Значи, от една страна фондът е много специфичен. Второ, как се свързва този фонд и какво е отношението му към инфраструктурата в по-развитите страни. Това ми е интересно да чуя от комисията в моят доклад, който е много тясно свързан с сближаването се коментира, че инвестициите в инфраструктура, транспорт и информационни технологии за по-развитите страни няма да се допускат. Защо? Защото тези страни ще работят по програмата за свързване. Тоест, инвестиции от кохезионните фондове в страните, които подлежат на е, помощи от е, кохезионните фондове няма да бъдат правени в по-развитите страни, защото там ще се работи по програмата за свързване с, с Европа. Така че не е ясно как точно ще се осъществи е, взаимовръзката. Комисията какво предлага в тази част на програмата е, Свързване на Европа, която е извън кохезионните фондове, тя ще се отнася само за информационни технологии, инфраструктура и енергетика за по-развитите страни, така ли? Е, не е случайно и докладчикът прави връзката между кохезионните фондове и енергетиката, което е необичайно. Ние работим по програмата за енергийна ефективност на сградите, но ако подобно нещо се предвиди и в кохезионните фондове, трябва ясно да се дефинира какви инвестиции ще бъдат разрешени от тези фондове. Да е ясна връзката. Та когато дискутираме програмата за свързване на Европа, не смятам, че трябва да се вземат средства от националния пакет. Но как, как, как ще функционира останалата част от програмата Свързване на Европа и как ще се е, свързва тя и с това, че от е, кохезионните фондове няма да се финансират програми е, в по-развитите страни? Асманс and the very, very important de de decision from Maastricht Treaty. В Унгария, например, решенията на Маастрихтския договор има аспект на макрорегионалност и едва сега се включва този аспект в Унгария. Трябва да внимаваме много, защото ние се противопоставяме срещу това да има макроекономически условия, а същевременно фондовете, кохезионните фондове имат именно такива макроекономически условия. И в обобщение ясно е посланието на докладчика – но трябва ясно да се обозначи каква е връзката с програмите за по-развитите региони. Директор генерал, the floor is yours. Господин генерален директор, имате вие думата сега. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря на докладчикът за отличната му работа и за свързване по отношение на а, доклада за Кохезионния фонд. Два основни проблема се очертават от предложените изменения и те бяха коментирани тук. Първо е въпроса какво може и какво не може да се прави по кохезионните фондове и изменението, което ще позволи да се включат програми за отопление и съответните централи. Проблема тук е дали има последователност при употребата на европейските средства. И мисля, че трябва да бъдем а, много по-ясни в а, това какво може да бъде финансирано и какво не може. Но в края на краищата, според комисията, кохезионните фондове, използването на тези фондове не би следвало да подкопава ефективността на схемата за търговия с емисии. А ако кохезионните фондове подкрепят инвестиции в е, инсталации, които попадат под силата на действието на схемата за търговия с емисии, това ще а, е, подрони а, е, ефективността на механизма, който има за цел да се намалят емисиите и това не следва да се прави но това не означава, че не може да се направи известно поясняване в текста, че инфраструктури, които са прилежащи, могат да бъдат включени. Също по въпроса за какво и могат и не могат да се използват структурните фондове и темата за енергийната ефективност за жилищата. Ние споделяме анализа на господин Бощинар, колко е важно да се инвестира в енергийна ефективност, но също така смятаме, че трябва да се направя, е, прави ясно разделение между предназначението на отделните фондове защото е, в, противно, е, в противен случай ще се промени предназначението им. В кохезионните фондове действително има известен акцент върху а, подпомагането на трансевропейските мрежи, а и околната среда. Така че има известна възможност, но мисля, че трябва да се. Комисията счита, че трябва да се прави разграничение, което именно се прави в нашето предложение не поставяме под въпроса, че е необходимо да има съответно финансиране, а, евентуално и от фондовете за регионално развитие, за енергийна ефективност за жилищата. Ако дадем възможност и кохезионните фондове да се използват, затова ние ще размием а, тяхната ефективност, защото тяхното основно предназначение не е това. Така че е, ние оставаме резервирани в това отношение. Uh, issues, I think, um, in terms of the reference to uh, Natura 2000, this... По въпроса за Натура 2000. Считаме, че просто не е, е необходимо да се повдига въпроса, защото задължението за защита и възстановяване на биоразнообразието съществува така или иначе и е, едно подобно изменение по някакъв начин евентуално може да ограничи или да постави проблеми пред тълкуването на текста. Не е необходимо да има това допълнение. А това да се упоменава в член 10 и 11 възможността за достъп, ние споделяме аргументацията на докладчикът, но трябва да сте наясно, че е, това е въпрос, който се покрива от приложение 4 за предварителните условия, където се формулират точно такива общи условия за достъпността. И не става дума само за кохезионните фондове, но и всички други е, подобни инвестиции от други фондове. Така че за комисията е важно да се спазват тези е, предварителни усилия, които ще дадат е, гаранции, че съответните инвестиции се извършват в е, съответствие с стандартите и изискванията за достъпност. Коментарите за програмата Свързване на Европа подчертавам, комисията е абсолютно готова да продължи работа с докладчика и с колегите от Генерална дирекция мобилност, за да може да се е, разработва важният въпрос за механизмите, които да дадат възможност да се използват тези 10 милиарда, които са отредени на програмата за свързване на Европа. А, нашата дискусия днес а, е, е, постави въпроса за връзката между кохезионните фондове и програмата за свързане на Европа, а, е, като въпросът е дали ще се използват инвестициите за същия вид а, дейности по транспорта а, в кохезионните фондове и в програмата за свързване на Европа. Останалите аспекти на програмата за свързване на Европа са напълно, напълно различни от е, това, което е, изредих по-горе. И действително господин Обрихт е, даде много добър е, аргумент за това предложението на комисията да се ограничи програмата за свързване на Европа в по-развитите региони, т.е да се ограничи е, обхвата на е, фондовете за развитие за развитие на инфраструктура в по-слабо развитите региони. Това е всичко, което исках да кажа до този момент в отговор на коментарите ви. Благодаря. Председателят, благодаря. Господин Бощинаро, искате ли да приключите? Първо, Нека да спомена няколко точки, които бяха повдигнати от няколко от моите високо уважавани колеги. И след това да отговоря на коментарите, направени от представителя на комисията, генерален директор на генерална дирекция регионални въпроси. Първо. Благодаря на госпожа Мацони и се надявам, че нашия а, е, обмен на идеи ще доведе до допълнителни формулировки, които да е, оточнят е, обхвата на Кохезионния фонд. Идеята на госпожа Манеско. За да се помогне на малките и средни предприятия. Моите предложения всъщност са в подкрепа на малките и средни предприятия. Защото те са много ангажирани в спасяването на енергия чрез подобряване на жилищата и в генерирането на енергия за парно. След това коментарите на колегата от групата на Зелените. Благодаря ви много за отличното сътрудничество и е, споделям много от вашите становища. А, е, но има ограничения, които попадат извън обхвата на Кохезионния фонд. Все пак ще продължим работата си. Съгласна съм с, съгласна съм с становището ви, че трябва да се подчертае, нуждата, партньорствата и етичния кодекс да подобрят драстично настоящата административна, е, настоящия административен и институционален капацитет в много държави членки, защото само така ще се е, осигури по-добро освояване на средствата в бъдещия програмен период и кохезионната политика ще отползва за гражданите, общностите и регионите. По коментар на господин Поремба. Аз не съм е, фанатичен е, поддръжник на инструмента за свързване на Европа. А, даже някои смятат, че е, е точно обратното, а, но не съм нито дявол, нито ангел. Както каза господин Николас Мартин, а, е, а, е, в крайна сметка могат да се приемат възможностите 10 милиона да бъдат заделени за инструмента за свързане на Европа, ако са спазени определени условия. Господин Мартин спомена, че тук има безпокойство за това как държавите членки ще приемат идеята 10 милиона – които значително ще намалят техните национални портфели да бъдат отнети и също времено те няма да имат думата за приложението на проектите. По е отговор на коментара на господин Олбрихт. И нека да се върна отново на инструмента за свързване на Европа. Философията тук е да се работи основно с трансграничните проекти. Много добре знаем колко важна е свързаността през границата и колко слаба е тя и колко важно е да се подобри. Точно за това се предложи Кохизионния фонд да допринесе за по-добра свързаност между държавите членки. Тъй като повечето държави членки се занимават с вътрешните връзки, а не с крайграничните пътища. В страни като Польша обаче има а, и друг тип поведение. Но при всички положения искам да си сътрудничим добре с Генерална дирекция МУФ и всички колеги, за да можем да постигнем едно решение, което е приемливо за всички. и да може да се постигнат инвестиции в качество и количество, които да са сравними и държавите членки да имат е, капацитета и възможностите да създават и прилагат проекти, които спазват изискванията на инструмента за свързване на Европа. И тук принципа кой завари, той превари, не би трябвало да се прилага. Защото целта ни е да постигне възможно най-добра свързаност. И е, не забравяйте, паролата тук е солидарност. Хубаво е да има и конкуренция, но тук работим за солидарност. Някои държави членки просто нямат възможност достатъчно бързо да подготвят проекти, които да пуснат към генерална дирекция МУВ достатъчно бързо, за да могат да са първи в опашката. И така обсъждам този въпрос с генерална дирекция МУФ, генерална дирекция Реджио и ще предложа компромисни изменения за справяне с този проблем. А сега, по коментарите на господин Николас Мартин. Това не е само моя идея. Включването на спестяването на енергия е, в жилищата и от парна. Тази идея съществува в съвета и много държави членки изразяват своето желание за достъп до кохизионните фондове по този въпрос. Това е много важен проблем за Централна и Източна Европа. Идеята да се работи с тецове е много добра и за тези страни, в които има и други типове климат. Идеята да се работи само с е, три типа централи може да е ограничително и да не доведе до ползи е, за общности. За това целта е трябва да, е, да намерим възможно най-доброто решение, така че да не сме против схемата за търговия с емисии – но същевременно виждам тук едно драматично огромно значение на тази мярка. Кой тук ще ми каже, че има много държави членки, които са готови да се борят за постигане на целите до 2020 година и а, да си платят глобите, ако не успеят и че могат да направят това без да насърчат инвестициите в енергийния отрасъл. Така че идеята тук е да намерим едно съвместно решение, да сме достатъчно гъвкави, но ако държавите членки искат достъп до кохезионните фондове, нека да им се даде възможност да имат този достъп. Същото въжи за парното. Трябва да не се допуска при покриване между Кохезионния фонд и Фонда за регионално развитие, също времено да има възможност държавите членки да използват Кохезионния фонд и за спестяване е, на енергия в жилищата. Нещо, което по настоящите правила е невъзможно. По отношение на Натура 2000. Биологично многообразие и неговото запазване. Но биологичното многообразие е нещо общо, а Натура 2000 са определени зони, които се управляват по по-различен начин понякога. Действителността показва, че Европейския съюз системно не се справя с целите по биологичното многообразие. Можем ли да продължим по същия начин? Нека поне да дадем някаква възможност по отношение на Натура 2000, която е само една част от големия проблем – свързан с биологичното многообразие, ораторът не довършва изречението си. Това са основните ми коментари. Виждам политическа подкрепа тук в парламента, готовност от колегите, има политическа подкрепа в съвета, има готовност от страна на датското председателство да се подкрепят двете основни идеи. Има и голяма подкрепа сред колегите в парламента и мисля, че ще можем да постигнем един положителен, добър доклад от полза за кохезионната политика и за следващи програмен период. Благодаря много, господин Бащинаро. С това преминаваме към точка 12 от нашия дневен ред. Става дума с Европейски социален фонд. Докладчик по становището е Мария Иргоен Перес. Благодаря, господин председател. Тук се занимаваме с социалния фонд. Целта е да се обърне по-голямо внимание на работещите чрез този социален фонд. И този доклад ще е на разположение на английски възможно най-скоро и чрез него ще се опитаме да постигнем тази цел. Крайният срок за подаване на изменения към доклада е 8 май. Ако ми позволите, ще очертая няколко от основните точки, които е, ще засяга доклада и ще ви дам представа по кои теми ще са измененията, преди да ги предам за превод. Несъмнено подкрепата дошла от докладчиците Сянка доведе до много ползи както и е, срещите с е, различни асоциации на правителствени организации. Всичко това е от огромно значение, ако искаме да постигнем един по-силен и по-ефективен Европейски социален фонд. Европейският социален фонд трябва на първо място да разполага с достатъчно средства, ако искаме той да спази заложените в него цели. И ако искаме той да стане един инструмент, който действително е способен да помага за справянето с социалните предизвикателства, с социалното неравенство и с разликите по отношение на заедостта и благоденствието на местно и регионално равнище. Целта на социалния фонд е да се помогне за развитието на заедостта в Европа, да се насърчи обучението на хората, за да могат те да продължат да си намират работа на пазара на труда, и включването на програмата за агрохрани ще е тема, с която също ще се занимаем. И в тази връзка искам да се обърна към представителите на комисията. Можете ли да ни дадете някаква информация за последните събития? Възможно ли е това? Също така, опитваме се да постигне по-голяма гъвкова за Европейски социален фонд – и искам да подчертая тук факта, че тематичната концентрация трябва да е възможно най-гъвкава. Тя трябва да може да се адаптира към целите на фонда. Целта е всички държави членки е, и техните потребности и особености да бъдат взети предвид. Предлагаме да се увеличи тази гъвкавост, като се увеличи, увеличат приоритетите от 4 на 6 и като се вземат предвид процентите на концентрация. И бихме искали е, всички заинтересовани лица да имат по-голямо участие. Местните организации, регионалните организации, социалните представители, неправителствените организации трябва да могат да участват. При определенето на финансовите мерки и е, имаме нужда от стабилност и от последователност при приложението на фонда. Това може да се постигне само с участие на всички, не само с включването на заинтересованите лица, но и с предоставянето на помощ. Членове 108 и 112 от този регламент е, в тази връзка би трябвало да бъдат подобрени. Предложението на комисията трябва да вземе предвид необходимостта да се подобри положението на неправителствените организации, особено там, където регионите са по-слабо развити. В преходните региони трябва да се обърне особено внимание на този въпрос. Необходимо е да включим и по-низки е, като е, равнище в ведомствената структура, регионални и местни органи. И тук бихме искали Европейския социален фонд да се използва, да се, за да се насърчи устойчивото развитие и за да се включи идеята за взаимосвързаност между регионите, за да може да постигнем економическите и екологични цели, що се отнася до развитието на градските и крайградски райони. И накрая ще подам и няколко изменения, свързани с е, необходими добавки. Именно засилване на мерките за равнопоставеност между мъжете и жените, борба срещу дискриминацията и насречение на приобщаването на непривилегированите групи е, като се вземат предвид и конкретните региони, които са по-слабо привилегировани. И накрая, становището, надявам се, ще бъде преведено на английски преди следващото ни заседание на 8 май. Крайният срок за подаване на изменения ще бъде на 31 май и ще гласуваме по становището на 21 юни. Благодаря. Okay, thank you very much indeed. Now I'll give the... Благодаря ви много. А сега нека да дам думата на първия докладчик сянка госпожа Лукашевска, ако правилно произнасям вашето име. Благодаря, господин председателю. Най-напред искам да благодаря на докладчика за нейната работа. Подчертавам, че съм съгласна с докладчицата е, по мнозинството въпроси. Те са от изключително значение, както от гледна точка на нашата комисия, така и от гледна точка на бенефициерите и резултатите, които бихме искали да постигнем чрез е, използването на Европейския социален фонд. Европейският социален фонд се превръща в основен инструмент а, за борба с бедността и неравномерностите и различията в социалната структура. Според мен обаче той трябва да се използва като инструмент за инвестиране в човешкия потенциал, за да се гарантират висококачествени работни места, социална ин, на интеграция и приобщаване в рамките на стратегията Европа 2020 година. Така че според мен тези ресурси е, е, трябва приоритетно да бъдат насочени към изграждането на нови работни места и е, гарантиране на изцяло устойчиво развитие. Като същевременно към пазара на труда е, бъдат е, привлечени и по-възрастните, и по-младите хора, и жените, защото тогава само Европейският социален фонд ще е, даде очакваните плодове. много важно да се е, усъвършенства оценяването на резултатите от функционирането на фонда. Е, да се е, правят по-добри качествени оценки на инвестициите от фонда. Е, искаме не само да има висока освояемост на тези средства, но и конкретни резултати. Стимулиране на пазара на труда и създаване на нови работни места. Съгласна съм с докладчицата, която говори за потребността от по-гъвкав подход при разпределението на средствата от Европейския социален фонд. Ние непрекъснато подчертаваме този аспект, когато в нашата комисия обсъждаме е, подобна проблематика. И мисля, че е абсолютно задължително да се отчитат спецификите на отделните региони, е, особеностите, особените условия в тях, тъй като подходът ни не може да бъде унифициран за всички. Това не е възможно по отношение на всички региони. Не трябва да робуваме на непроменливи, твърди форми на разпределение на средствата, тъй като понякога ще се налага да се намесваме и твърдите негъвкави форми на финансиране няма да ни позволят да се пригодим към спецификата. Значи на този аспект трябва да се обърне особено внимание, като бъдат внесени съответните изменения в член 4 от регламент. Тук говорим за тематичната концентрация или съсредоточаване. Също така обхвата на финансирането по член 3 трябва да бъде прецизиран. Може би е добре тук да се вгледаме в отделните приоритети за да заявим ясно какъв тип подпомагане е възможно и налично за да постигането на конкретни резултати. Показателите са друг важен въпрос. Като говорим, например, за програмата Човешки капитал, това трябва да се отчете, защото много важно е, е да се подберат подходящи показатели за оценяване на ефективността на програмата и на отделните форми на подпомагане за резултатите, които са постигнати чрез определена програма и как се е променило благодарение на нея положението на участниците. При някои статистически данни не се отчитат спецификите на отделните региони, поради което е, ние извеждаме е, негъвкави показатели, които са много неудобни и е, с малка практическа приложимост. Особено внимание заслужават професионалното обучение и образование. Работодателите нямат стимули а, да приемат на работа повече стажанти. Това е един от основните показатели, които се използват в програмата Човешки капитал за оценяване на резултатите от нея. Така че, вглеждайки се в доклада, е, би трябвало, когато съберем достатъчно информация, да внесем някои изменения но моите изменения ще бъдат насочени е, изключително към това укрепване на а, ефективността на а, функционирането на Европейския а, социален фонд. Благодаря, госпожа Шредер. Благодаря. Noch nicht im Text uns anschauen. Äh, значи ние все още не можем да е, разберем какво пише във вашия доклад, защото текста му не е на разположение. Обаче има някои важни моменти, на които трябва все пак да се спрем, е, както казаха и други е, колеги, включително докладчици в сянка. Първо, програмирането. Това, което член 4 алинея 3 ограничаваше, мисля, сега вече е включено в пределите на Европейския социален фонд. Затова аз правя предложение в следния смисъл. Не мисля, че трябва да навлизаме в инвестиционните приоритети. Дори ако говорим за 4,6, а, мислейки за мерки за ограничаване на бедността в някои региони, тук в дискусията трябва да се включи и комисията по заетостта. Трябва да имаме 8-9 инвестиционни приоритета само от гледна точка на социалната интеграция. И, и при 6 от тях трябва а, да отчетем и а, аспекта ограничаване на бедността. Значи, а, не трябва да представяме нещата все едно свеждаме приоритетите до по-нисък брой, започвайки от 18, а трябва да подходим в обратната посока. Също така е необходимо да анализираме каква е работата на Европейския социален фонд по 11-те тематични области. Това ще означава да се придържаме към ангажиментите, но и да се отделят средства за заетост, социално приобщаване и образование, трите приоритета по член 9. Под образование подвеждаме и обучение и учене през целия живот. За регионите обаче имате 16 инвестиционни приоритета – горе-долу при същите цели. Така че там има известна гъвкавост. Така регионите могат да открият програмата, която най-добре обслужва техните цели. Защо да подхождаме различно към трите различни фонда? Европейския социален фонд, Европейския регионален фонд и фонда за сближаване. Имам коментари в този смисъл и ще ви ги изпратя веднага. Консултирала съм се а, с колеги а, и с а, други а, хора. А, и мисля, че а, имате представа на какво се дължи позицията ми. А, ще ви дам а, разработени идеите си в тази връзка в писмена форма и така ще получите по-ясна представа за тях. Сега, въпрос по член 6. Комисията е, тук не е представена от Генерална дирекция Регио. Обаче тук цялата ви концепция се поставя под съмнение. А, е, нека погледнем член първи. Какво става там? Трябва да кажа само, че а, е, сте направили един общ кюб за партньорствата. Това означава, че е, може да се говори за управление на едно общо, единно ниво. Е, може обаче да има малка програма, е, чието подготвяне е, да бъде е, подпомогнато, за да е, получи съдействие администрацията. Партньорствата доста добре могат да се впишат в тази схема. Комисията разбра това и е предвиди много е, елементарна форма на финансиране. Хубаво. След това казвате, финансираме по а, е, насоките, осите, с които разполагаме е, от гледна точка на приоритети. Това, казва ораторът, са глупости. Значи аз трябва всичките приоритети да ги съобразя, е, когато се прави един малък офис за малка програма, за да мога да гарантирам след това е, с администрацията за цялата програма. Мисля, че това ще е голям недостатък на целия пакет. Просто не може да се допуска такова нещо. Не мога да очаквам от една неправителствена организация, да чука от врата на врата в местната администрация до безкрайност за съвсем малка сума пари за дребен проект. Auch ermöglichen. Und deswegen е, това, което нас най-много ни интересува в е, парламента е всичко да вноси допълнителна полза на обществото. А, тук би трябвало да предвидим известно заличаване на това, което иска комисията. Нямаме избор, въпреки че ще си навлека неприятности от нейна страна. Последното, показателите. Мисля, че тук се нуждаем от по-общи разисквания, както казваше и господин Олбрихт. Е, общи разисквания за регионалния фонд. Трябва да осмислим общите концепции, общите понятия. Не мисля, че е, се нуждаем голяма, от голяма част от е, показателите. Затова в работната група трябва да поговорим за това от каква структура е, се нуждаем, от какви резултати се нуждаем и какви резултати искаме да постигнем. Това може да е, ни накара да поставим под съмнение ролята на списъка с показатели. Мисля, че от една страна ако погледнете законодателната страна на процесите, нормативната уредба и закрепите показателите там, ще действате формално, а не по същество. хора на възраст до 64-та година, е, извинете, до 64 годишна възраст, е, е, като получат работа, това е индикатор, това е показател. Обаче, вижте какво, този показател нищо не ми казва а, с работата, която са си намерили тези хора на възраст до 64 годишна възраст, могат ли да си плащат найма за жилището или се нуждаят от допълнителни а, обществено-осигурителни обещетения, за да могат да се справят с разноските си? А, или пък а, взема ли се предвид а, тяхната образованост? Също така, а, каква работа са си намерили? За два месеца или за повече. Показателите не ми казват всичко това. Не ми казват дали резултатите са трайни. Господин Олбрихт винаги е няколко стъпки преди нас. И явно вече си е дал сметка, че в този общ по характера си регламент са закрепени няколко показателя. Някои от тях са наистина добри. Е, това да се е, измерват резултатите и това да съставлява показател също е много е, добра идея. Обаче администрацията трябва да гарантира, че хората ще получават обучение, което им е необходимо, квалификация, че ще бъдат на работа определен срок, най-малко през определено време, с определена продължителност, при което се стига до възстановяване на средства. Не бива обаче да, се, да си слагаме усмирителна ризница. Е, не искаме да ограничаваме и хората по този начин и да минираме постигането на целта си. Естествено, че искаме чрез структурните фондове да постигнем целите за Европа 2020, но не мисля, че това ще ни помогне. Затова мисля, че трябва да седнем и да обсъдим тези въпроси. Приоритети, оси, обща стратегическа рамка и да проведем едно хубаво разискване. А, като същевременно ясно откроим последиците на всяко възможно решение. Защото ако не проведем ясна и открита дискусия, а, е, мисля, че всичко ще стане ужасно сложно. Господин Ван Ниселрой, благодаря, особено за задълбочения анализ, който току-що чухме, както и за изложението на докладчика. Може ли това, което изработите през уикенда, да ни го изпратите? Да го изпратите и на докладчика, е, много ще се радвам да се запозная с вашите идеи в писмена форма. Зная, че вие работите е, в. т.е. имате отношение към дружество. Е, в комисия. Работите и в комисията по заетостта, така че имате двоен поглед върху нещата. Погледът ви е от две различни гледни точки. Сега. Ще се спра на две неща. При първия обмен на мнения поставих този въпрос. Странно е, че страните, е, държавите членки, е, могат сами да преценят е, до каква степен да постигат резултати чрез Европейския социален фонд и регионалния фонд. Ако искате да постигнете синергия, би трябвало да се действа на едно и също ниво. В някои страни се работи на регионално равнище, в друго на национално равнище. Не, трябва да има координация единна на едно и също равнище. Как иначе регионите и градовете ще разберат, че ние се стремим към едни и същи цели и прилагаме едни и същи подходи? нали, на едно място регионите работят и са пряко ангажирани, на друго място това са е, националните нива. Би трябвало да има някаква систематика. Ние като регионална комисия сме тези, които можем да препоръчаме уеднаквяване, партньорства и по-голяма роля за регионите и е, градовете мисля, че трябва именно в тази посока да препоръчаме по-добра координация. Председателят, благодаря. Комисията желая ли да вземе думата? Благодаря, госпожо председател. Не мога да допълня а, нищо във връзка с измененията, тъй като не сме ги виждали, но от насоката, за която чувам а, мисля, е, че е, някои неща могат наистина да бъдат е, изяснени чрез тях, затова очакваме да ги видим. Съгласни сме с текста на докладчика, особено е, с укрепването на равенството между половете, е, преодоляването на дискриминацията, участието на за интересованите. Въпросът е, за програмите за необлагодетелстваните региони, регионите в неравностойно положение, за съжаление, е, не мога нищо да кажа. Комисията на последното заседание в Страсбург е, потвърди, че ще упражни законодателната си инициатива и ще предложи конкретен проект непосредствено в началото или в края на лятото. А, е, значи, е, ще стъпим на а, е, това, което сега съществува като уредба, но ще му дадем нова форма. В частност говоря за Европейския социален фонд. Няколко коментара, които може би се нуждаят от изясняване. Първо, по отношение на показателите. Повтарям, че показателите, които предлагаме за всички фондове, за специфичните регламенти, са минимални общи показатели. Смята се, че по тях може да се постигне съгласие между държавите членки, е, и че държавите членки ще възприемат задължително използване на тези показатели. Естествено, по отделните фондове може да има е, специфични показатели, е, различни от предвидените в общата уредба. Не смятаме обаче, че в рамките на общата уредба ще можем да постигнем съгласие по нещо повече като задължителен минимум за всички. Затова е, винаги провеждаме подобно разграничение в крайния вариант на правния текст. От една страна да агрегираме постиженията на фондовете на основата на общи постижения и след това да предвидим конкретни показатели, които да отчитат спецификите на национално и регионално ниво. По отношение на механизмите, смятам, че това, което предлагате за механизма на социалния фонд е правилно. Не трябва държавите членки или регионите да избират между еднакво значими приоритети, да изберат заетост, но да не изберат социално приобщаване, например, да изберат заетост, но да не изберат образование. Просто трябва да има по-добро претегляне на потребностите и е, да се е, извърши по-голямо съобразяване с препоръките на вашата комисия. Една дума по член 6 алинея 1 във връзка с глобалната картина и ролята на комисията, респективно нейните генерални дирекция, Член 6 припомня възможността на държавите членки и на регионите да делегират изпълнението на част от оперативните си програми на неправителствени организации. Това е делегиране което не е същото както при ITI, но все пак тук не е необходимо задължително да има териториално измерение. Това е делегиране в рамките на оперативна програма, което се извършва в посока към неправителствените организации. И разбира се, тук трябва да има връзка с конкретен приоритет, защото е много голяма а, а, разликата а, между това какво прави една неправителствена организация като Червения кръст в Испания в областта на заетостта и в областта на приобщаването. Нали, различните неправителствени организации имат различни приоритети. Освен това, тук не бива да забравяме и ролята на член 6 алинея 2 и алинея 3. За показателите, да, съгласни сме обаче, ако рамката а, за а, резултатите бъде напълно изхвърлена, тогава всички показатели ще бъдат заличени и остава въпроса за какво ще използваме показателите, ако не за да ги обвържем с резултатите. Благодаря. Мария, искате ли да кажете нещо? Muchas gracias, muchas gracias, presidenta. Agradezco los comentarios. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите за коментарите. Много съжалявам, че не можах да ви предоставя директ... документа достатъчно рано. Но се надявам, че при следващата дискусия ще можем да се е, съсредоточим на по-конкретни теми и съответните изменения. Благодаря на госпожа Лукачевска за коментарите и за това, че поставя акцент върху социалният диалог. Действително. Много е важно и това да правим, защото това е част от приоритетите на социалния фонд, както и качеството. Няма да ни е лесно, но в края на кращата социалния фонд има вече своите успехи и ние можем да се получим от тях. Също така трябва да се опитаме да направим а, така, че да разберем какви са явленията, свързани с напускането на работа от хората и поступването им обратно на работа, да им дадем възможностите да започнат отново работа. Аз смятам, че измененията ни водят в правилната а, посока. Благодаря на господин Нистелрой Много е важно в е, програмите по фонда да има последователност. Благодаря и на комисията за информациите, които ни предостави. Надявам се, че ще получим и конкретни отговори за това какви помощи ще могат да се отпускат преди лятото. Сега преминаваме на 13-та точка. 13-та точка от дневния ред е, становище на нашата комисия за банда, мандата за тристранната среща по бюджета 2013. Давам дума на докладчика господин Ставракакис. Μια συζήτηση για την κατάρτιση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Благодаря, госпожо председател. Отново поставяме темата за бюджета за следващата година. Економическата и финансова криза се отразиха в много голяма степен на бюджета на Европейския съюз. Изготви се регламент за рационализиране на изразходването на средства в този, поради тази причина. ние имаме за цел да анализираме какви ще са последиците от е, консолидирането на бюджета и да излезем с този анализ на тристранната среща. Като всички мерки трябва да са насочени към създаването на е, растеж и работни места, за преодоляването на разликите в раз... нивото на развитие на регионите и изравняването на тяхното равнище в Европейския съюз. Цялата полит цяло всички политики по кохезионните фондове и съответните проекти през 2011 пострадаха от огромно забавяне на средствата, които трябваше да бъдат изплатени и тези плащания преминаха към бюджета 2012. В продължение на повече от 16 часа наблюдавахме пинг-понга между комисията и съвета в а, спора им за нивата на финансиране. Съвета спечели в настояването си да се намалят нивата на плащания и на ангажиментите за плащания. И аз искам да изразя на нашето така, тихо безпокойство, защото смятаме, че е, тази мярка ще се отрази навсякъде по веригата, особено в е, средствата за сближаване. Надявам се, че ще имаме начин да преодолеем поне част от проблемите, за да не ги прехвърлим и в 2013 година. Но определено а, намаляването на нивото на ангажименти за плащане ще намали и нивото на възможности на изпълнение на съответните програми. Особено важно е това за функция на Б. Никак не е реалистично да се очаква, че ще се изпълнят програмите предвидени защото се намаляват средствата. Много е важно страните да имат и информация за това какви ще бъдат тези намалявания, тези съкръщения, за да могат страните съответно да си планират програмите. Аз ще подам изменения на 11 е, май е крайният срок за подаване на измененията. Доколкото разбирам, няма никой от докладчиците в сянка. Някой иска ли да се изкаже? А, извинявайте, господин Алфонс, аз ви гледам и не среагирам. Само да кажа на господин Ставракакис, че съм напълно съгласен с това, което той е написал. но Много правилно са определени приоритетите бюджета за, дебата за бюджета 2013 предлагажда е, и разискванията за това как ще бъде ориентирана в бъдеще странната, многогодишната финансова рамка. Е, трябва ясно да застанем на позицията, че регионалното развитие и е, средствата за сближаване са именно начина по който може да се е, работи срещу е, ефектите на кризата, т.е. да се подпомагат хората за преодоляване на трудности в приоритетите, които са добре формулирани и които върват в посоката на реформиране на Европа и подсилване на политиката за сближаване. Смятам, че много добре са формулирани политическите ни цели в този доклад и смятам, че днес повече от всякога трябва да е, подадем рамо на е, политиката за подкрепа на регионите. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Yes, uh, thank you very much. Да. Отново докладчикът. Благодаря. Искам да благодаря на господин Алфонси за коментара. Ще посрещна с удоволствие всички изменения, които бихте подали, защото действително ние трябва да излезем с силна и обединена позиция в е, преговорите е, в тристранната среща за бюджет 2013. Председателката. Извинете, забравих да кажа за кога е датата за изменение. 3 май, 12 часа на обед. И преминаваме към 14 точка. Становището на Войчех Олейничек, трансевропейска енергийна инфраструктура. Заповядайте. Благодаря. Документът, който е изготвен от комисията, очертава критериите за изготвяне на списъци от енергийни, проекти за енергийна инфраструктура от общ интерес – така се дава възможност да има и по-система по въз... за по-систематичен контрол, извинете. Очертават се отделните сектори, производство на нефт, на газ, е, формулират се приоритети, енергийни коридори и съответни цели за съфинансиране. Приложението е много добра стъпка. Предвижда се и процедура за предоставяне на разрешителни за изграждане на подобна инфраструктура. Строкът е, на подобни, за подобни разрешителни в момента е 10 до 12 години. Не искаме той да бъде сведен до 2. Много често при подобни е, проекти е, разходите са за сметка на местната общност, а след това печалбите отиват в частни ръце. Е, затова трябва да се е, мисли и е, какви точно проекти ще бъдат въз формулирани, те да бъдат от общ интерес, да бъдат добре балансирани, да има съфинансиране единствено за проекти, които ще имат много голямо външно въздействие. Също така се поставя въпроса за сектора за доставки на газ в Европа. Там интересите са по-скоро регионални Настоява се да има много обща дефиниция за инфраструктура за газовите инсталации, включително съхраняване на газ и други, защото по този начин ще се обхване целият цикъл. Гъста не е възобновяем източник на енергия, но по този начин се намалява използването на твърдо гориво. Процедурата за инфраструктурни проекти в Европа трябва да бъде пределно опростена и трябва да има консултации с всички заинтересовани страни. Давам думата на представителя на НП сега. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Dziękuję również Panu Olejniczakowi za... Благодаря. Също искам да благодаря на докладчикът за е, становището, което представи. Действително, първоначалното предложение на комисията е много добро. И считам, че измененията, подадени от докладчикът, също са много добри и могат да бъдат подкрепени от всички политически групи. Искам да ви обърна внимание на два въпроса. Първо, трябва да помислим за това как протича процеса на вземане на решение – в регионалните групировки по отношение на селекцията на проекти. Организаторите на подобни е, групи не би следвало да имат е, право на глас по, при подобни дискусии. Е, комисията ИТРЕ също изказва това становище, защото това е всъщност е, е форма на конфликт на интереси. Второ, възможността за публични търгове. Кой е, следва да организира тези процедури? В е, текста на комисията това се регулира в много общи е, линии и смятаме, че трябва да се доизясни. Съветът предлага подобни подробности да се е, включат в предложението на комисията и в по този пункт и ние подкрепяме съвета. Но не смятаме, че комисията трябва да е тази, която да организира процедурата по търгове. Това трябва да се прави от е, регионалните власти, които са по-наясно с условията на място. Аз ще подам две изменения в такъв смисъл, а също и за а, настояването да има обмяна на информация с местната, с местната общност. Ще имам и други изменения, но те са по-скоро чисто редакционни. Надявам се, че становището ще бъде прието възможно най-скоро и благодаря на неговият автор. Карима Дели не е тук и другия докладчик Сенка не е тук. Е, някой друг иска ли да се изкаже? Ако не, да дам отново думата на господин Оленичак. И комисията ли иска да се изкаже? Ако желаете, сте добре дошли, заповядайте. Uh, much, uh, uh Благодаря. Благодаря на докладчикът за коментарите. С голямо удоволствие изчетох доклада. Много важни проблеми повдигате и ние заставаме зад вашите коментари и препоръки в голяма степен. Знам, че времето ни е много кратко, няма да говоря за това с какво сме съгласни, само ще е, коментирам някои е, малки е, проблеми. Те не са много. Първо, изменение 6 където се допълват критериите за приоритети. Искам да подчертая, че в тези критерии ние имаме предвид целите на енергетиката и борбата с климатичните промени и устойчивото развитие, затова би следвало да се придържаме към тези теми а може би е, за, в приложенията да е, дадем добавки за това как могат да бъдат измервани тези е, критерии. Изменение 13, където се говори за гаранции мисля, и заеми, мисля, че става дума за Европейската инвестиционна банка, за е, проекти за строителство. Приветстваме това банката да засили инвестициите си в енергийни проекти, но мястото на подобно изменение е извън този регламент. Там, където се уреждат въпросите с мандата на Европейската инвестиционна банка. Там, където се говори за финансови инструменти, капитала на Европейската инвестиционна банка и други публични банки, там е мястото, където могат да се правят подобни предложения. Ние напълно подкрепяме е, идеята да се засили важността и значението на тези инструменти. Изменение 16. За трансгранично разпределение на средства, което да е факултативно за проекти, които кандидатстват по програмата за свързване на Европа. Така е, процедурата е дълга и бюрократична, но е, Тоест, вие твърдите, че процедурата е дълга и бюрократична, а аз е, искам да кажа, че всъщност е точно обратното в края на кращата частните предприемачи работят на пазара по е, условия определени от регулаторите и когато ние финансираме проекти, ние трябва да знаем от колко доходи за тези проекти има, идват от съответните е, тарифи, определени от регулаторите. За това ние трябва, е, от ключово значение за нас да имаме тази информация. Е, и е, мнението на регулаторите, за регулаторните органи за това колко, какво да е нивото на финансиране след като се получат сумите от тях е много важно за нас това е изменение 16. Няколко коментара по думите на госпожа Коларска-Бобинска. Е, решенията на регионалните групи, така е, е действително там има е, изконни интереси и тези хора не следва да решават да вземат решения по селекцията на проектите. Те са там за да обяснят какви са предложенията за тези проекти, но не и да имат възможност да вземат решения по селекцията. За търговете в третия пакет за енергийния пазар се дава възможност на регулаторните органи да излизат с тръжни процедури за определени проекти проекти, ние предвиждаме да дадем и възможност за е, мерки от последна инстанция, ако се вземат всички необходими е, мерки и проекта не тръгва, е, става дума за проекти, които се отползват поне на две страни членки, тогава комисията би могла да пристъпи към организирана тръжна процедура. Отново, поздравления за вашия доклад. И нека да подчертая, че е, нашите възражения са съвсем малко. Всички други предложения за изменения са много добри и поясняват текста. Благодаря, давам дума на докладчиката. Благодаря много, искам да благодаря за всички коментари. Искам да благодаря и на колегите си, и на представителите на комисията и смятам, че ще успеем да разработим един добър документ. И това ще е документ, който ще е достатъчно добър, за да помогне за изграждането на европейската инфраструктура. 3 май, 12 часа на бяд, това е крайния срок за подаване на изменения. Сега нека да преминем към последната точка от дневния ред за днес. Става дума за становището изготвена от Йенс Гайер за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Заповядайте. Ja, danke schön, Frau Präsidentin. Es geht ähm, um eine Stellungnahme des äh, Regionalausschusses. Благодаря много. Това е едно становище, изготвено за регионалната комисия на тема Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Този фонд първоначално бе създаден, за да може да се погрижи да са налични средства от европейския бюджет, за да се покаже солидарност към работници, които поради процеси свързани с глобализацията на економиката са масово съкръщавани. Тук става дума за нещо, което е много видимо за обществеността. Това е фонд, който хората могат да видят в действие. Европейския фонд за приспособяване към глобализацията разполага с отделен бюджетен ред, но не и с заделени бюджетни кредити. Има максимален таван и средствата могат да бъдат намерени в бюджета, ако държавите членки подадат кандидатури за средства по този фонд. Именно заради това по всяко едно искане се взема решение по-отделно. И за това парламентът трябва да разгледа подадените искания едно по едно, за да може да се помогне на хората засегнати от масови съкрещения. Имаше призиви да се сложи край на този фонд. Разполагаме с едно предложение на комисията също време има и призиви е, фонда да продължи да действа. И тук е много важно да разгледаме първо правното основание. Промените, е, които промених в сравнение с начина по който се действаше в миналото, първо се променя групата на лицата, които могат да се ползват от средства по този фонд. Комисията предлага групата на лицата да се разшири и евентуално да включва и фермери, и хора, отговарящи за малки и средни предприятия, както и самонаети лица. Според мен, по отношение на Комисията по регионални въпроси, ние тук трябва да си зададем въпроса, кои са най-уязвимите групи от населението. Самонетите лица наистина са сред най-уязвимите – те падат на първо място, след това на второ място са малките и средни предприятия, които имат малък брой клиенти, а, които могат да бъдат повлияни от глобализацията. И може да се окаже, че поради свързани с глобализацията процеси, тези малки и средни предприятия губят всичките си клиенти. Тук става дума за хора, работещи в областта на изкуствата, на рекламата, хора, разработващи веб страници, малки и средни предприятия, които работят с медиите. Мисля обаче, че някои от групите изредени от комисията, не са а, толкова уязвими, колкото първите групи. А, да, фермерите може да бъдат засегнати от споразуменията за свободна търговия, кое, които комисията договаря от името на Европейския съюз, но не съм особено сигурен дали а, ние тук в парламента смятаме, че те са особено уязвима група е, може би ако действително са засегнати от конкретно споразумение за свободна търговия, е добре да се намери начин да се помогне на фермерите, но не непременно през този фонд. Не към този фонд ще се обръщат фермерите за подкрепа, защото, честно казано, е, това не би било особено полезно, като да се опиташ да излекуваш голяма травма слепенка. Така че е, смятам, че а, е, когато има този тип проблеми, е, по-скоро трябва да се предоставят средства по други пътища. Много внимателно разгледах всички членове, представени от комисията. И с нетърпение очаквам вашите коментари. Госпожа Шратер. Благодаря. Действително имаме много становища на експерти и повечето са против. Но си спомням как работихме в тази комисия по първия регламент и тук искам да направя няколко по-общи коментара. Регламентът се разглежда в Комисията по заетост, но там все още няма график, защото все още не е достатъчно ясно коя е водещата комисия в тази област. Дали е тази по заетост или по селско стопанство, именно поради това, че са включени елементи, свързани с селското стопанство. За това трябва да се разясни този въпрос още преди да се захванем на работа. Изглежда, че от това ще произлязат два регламента. И не мисля, че можем да организираме работата си преди да знаем как точно ще е, върви процедурата. Дори госпожа Харкин не знае това, а тя е основният докладчик. Така че няма какво да навлиза в повече подробности. Първо трябва да се види по коя процедура работим. Това е, това е първата стъпка. Иначе трябва да имаме предвид фактите. Това, което се случва е, че средствата от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията идват от социалния фонд. Оттам идват всички средства. Това е факт. Можем да кажем, нека да оставим нещата така както са си били, т.е. да продължи да съществува този инструмент като инструмент за финансиране при отделни случаи. И в такъв случай, ако това е така, тогава трябва да се направят по-силни връзките с социалния фонд. Ако тези неща не са ясни, няма как да напреднем без процедурните въпроси да са решени. Господин Кели, късно е така, че ще се опитам да бъда възможно най-кратък. Благодаря за думата. Нека да видим първо, продължаваме ли нататъка с фонда или не. Според мен фондът трябва да продължи да съществува. Това е схема, която имаше за цел да помогне на онези, които са най- тежко най- тежко засегнати от рецесията и от глобализацията. Да вземем предвид на учените уроци, на доста неща сме научили във връзка с този фонд и а, не си струва сега да се отказваме, точно като сме натрупали опит. Има, разбира се, и слабости. Аз, например, наблюдавах как действа фонда по отношение на три кандидатури от моя избирателен район и знам, че има слабости. Спомням си, че когато а, се взе решение по първия такъв случай, един от работниците каза, това е подарък от Европейския съюз. Има обаче ограничения – особено в графика. Има и проблеми при приложението в държавите членки. Ако искаме да продължим да прилагаме този фонд, трябва да се напляга много повече върху приложението и а, е, кандидатурите да бъдат много по-внимателно обмислени преди да бъдат пуснати нататък. Социалните партньори трябва да участват и всички съкретени работници трябва да бъдат включени, за да се вземат предвид техните квалификации. Що се отнася до намаляването на прага от 500 до 200, а, съгласен съм с това предложение, но не съм съгласен, че трябва да бъдат изключени фермерите, които са самонети. Не е непременно задължително да ги включваме изрично, но трябва да оставим известна гъвкавост, защото ако в резултат, да кажем, на споразумението с страните от Меркосур се стигне до вреди за фермерите, ще е важно да можем да действаме. Основната цел на този фонд е да създаде заетост – Целта е хората отново да могат да си намерят работа. Все пак не забравяйте, че онези, които са самонаети, има най-голяма вероятност да могат отново да си намерят работа. Това са хората... Е, това са хората и които имат собствен бизнес и фермерите. Затова е възможност моето предложение е да оставим формулировката възможно най-широка, за да можем да вземаме решение по случай по случай. Оттам нататъка трябва да се говори и за графика и за приложението. Благодаря ви много. Благодаря много, Шан Йоким Целер. Да, благодаря, госпожо председател. Когато госпожа Шредер казва, че компетентната е, комисия, т.е. комисията компетентна по същество, все още не е постигнала съгласие по разходите а, е, и кой е, какво ще прави, съм много благодарен на колегата докладчик за това, че все пак излиза с някаква позиция. Този фонд за приспособяване към глобализацията е, бе създаден за да е, смекчи последиците от този световен процес за някои региони, които изпитват затруднения. Все още обаче не сме определили точно какви са последиците от е, глобализацията. И в някои случаи това създава проблеми. Що се отнася до е, отрицателното отражение на някои търговски споразумения, подписани от Европейския съюз, е, които ще е, засегнат неблагоприятно някои подотрасли на земеделието, мисля, че е добре да се компенсират загубите чрез този фонд на земеделците, така както е, и е, в промишлено отношение е, някои преди монополни производства до, при западането си повлякоха и западането на градските райони, в които се намираха. Има отрасли, които дори и предприятия, които са застрашени от изчезване. Преди няколко дни е, в Европейския парламент е, е, приехме акт в Европейския парламент връзка с Рено, тъй като Рено извежда производствените си мощности към Бразилия и Азия и се губят работни места в Европа. И то хиляди. Мисля, че задължение на френската държава и на Рено е да поемат отговорността си тук не става дума за е, глобализация, а за промишлена политика и за едно предприятие. Не е длъжен европейския данакоплатец да плаща е, за това, е, че Рено е решило да се премести в Азия или в Южна Америка. За това е необходимо да имаме една много по-прецизна дефиниция на онези, които могат да се ползват от фонда. Аз съм против премахването на фонда, против неговото закриване, но трябва да е, кажем точно какво е последица от глобализацията, кои региони са засегнати, на базата на какви критерии и как ще преодоляваме тези последици. Доколкото не виждам други оратори, нека Йенс Гайер вземе думата. Комисията също иска думата, разбирам. А, извинете, Просто не забелязах, че искате да вземете думата. Госпожа Изабел Пранджийски. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, е, че се развива тази дискусия тук. Е, в техническа и в политическа посока. Е, мисля, е, че е радостно да видим такава подкрепа за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в бъдеще. Комисията се опита да извлече полуки от предходния етап от функциониране на фонда. Имахме е, срещи с редица заинтересовани лица, парламентаристи, които работиха по фонда много усилено, с социалните партньори и се опитваме да извлечем полуки от тези заседания, за да усъвършенстваме нормативната уредба но сме предложили наистина земеделците да бъдат включени, защото те поеха някои доста тежки удари. И освен това, доколкото някои от тях са самонаети и не отговарят на изискванията по действащите регламенти, за това се опитваме да отворим вратите за земеделците без да чакаме а, е, да а, е, се откажат от земеделието. Опитваме се да ги подпомогнем а, е, да останат в сферата на земеделието, като само леко ви доизменят, приспособят а, дейността си. А, не е точно истина, че съветът е решил да няма фонд за приспособяване към глобализацията в бъдеще. Всъщност, а, е, съветът е, трябваше да вземе отношение към продължаване действието на изключението. Дали е, трябваше да приспособим клаузата за тази година и следващата, клаузата а, за продължаване на действието. Имаше блокиращо мълцинство и а, всъщност регламента, който действаше до края на миналата година, а, прекрати действието си автоматично и не беше подновено това действие за тази и за следващата година. Но Съветът започна дискусии по регламент за фонда за глобализация. Членове 1 до 7 вече са обсъдени. Следващата седмица продължаваме с обсъждането на следващите текстове. В момента се води техническа дискусия по текстовете. Политическата дискусия ще... Тя в момента се провежда в други области. И мисля, че Европейският фонд за приспособяване е, към глобализацията ще бъде предмет на политически дискусии в по-общ контекст, е, като съпътстващ е, европейския е, механизъм за финансово подпомагане. Е, тук, е, освен групите, които вече спомена господин Агайер, временните работници и а, работниците, т.е. работещите на граждански договори също бяха добавени. А, много работници имат в такива а, условия. А, имат много опит, а, обаче а в един момент се оказват без работа, защото договорът им не се подновява. Имам предвид безсрочния им трудов договор, а понякога и срочния трудов договор не се подновява. Те също трябва да получат някакво съдействие. До голяма степен се твърди, че фондът за приспособяване се финансира от Европейския стабилизационен фонд, т.е. от Европейския социален фонд. Това не е вярно. Ние имаме изрична разпоредба, че структурните фондове не могат да се използват за финансиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и това въжи и за социалния фонд. Имало е прехвърляне на средства обаче от фондове, в които не е имало пълна освояемост. От тук нататък няма да бъде така. Ние сега много се радваме, че парламента реши да попълни със средства директно бюджетния ред на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, така че не трябва да се е, вземат средства от другаде. А е, вече е, втората половина на годината ще се види дали ще има необходимост от някакво прехвърляне на неосвоени средства. Това е положението за момента. А, значи има възможност за прехвърляне, но по-нататък а, в момента трябва да а, се разчита на собствените средства, а, предвидени и от парламента. Господин Кели спомена нещо, което е част от проблематиката на фонда. Държавите членки не дават добри заявления за помощ. И опитваме се да решим този проблем в новия фонд, като даваме на държавите членки допълнителни две седмици за изготвянето на заявленията, но посочваме, че те трябва да бъдат пълни, така че да не се налага на комисията, след като получи заявлението за опускане на средства, да иска допълнителна информация от държавите членки. Заявленията при постъпването им трябва да са пълни, пълно комплектовани и е, това ще ускори разглеждането от страна на комисията. Господин Целер е, каза какво е точно глобализацията, зададе този въпрос. Регламентът съдържа определение на глобализацията. Е, Ние е, винаги, когато сме представили конкретни случаи е, пред парламента, винаги сме се позовавали точно на е, уредбата, на отделни аспекти на уредбата а, на фонда за глобализация. А, сега, а, дружествата и от националното и от европейското законодателство бяха принудени да предприемат различни мерки. Това направи Рено. Ние винаги проверяваме дали мерките, които са предписани на съответните дружества, са изпълнени. Но разбира се, дори да са предприели мерките, хората остават без работа, тъй че тогава фондът за приспособяване към глобализацията може да се намеси. Този фонд по никакъв начин не е, облагодетелства е, работодателите, дружествата, защото те са били принудени да предприемат определени мерки и, при, и предприели са ги и с това се изчерпва тяхната отговорност. Надявам се, че отговорих на поставените въпроси. Е, с удоволствие бих дала и допълнителна информация. Е, госпожа Смалкова, благодаря. Искам да благодаря на госпожата от комисията. Може би, когато предстои вземането на решение за Европейския фонд за глобализация, е добре предварително да имаме статистически данни колко средства и в кои отрасли са били предоставени на държавите членки, така да знаем. Така, че да знаем кои отрасли са били най-тежко засегнати от така наречената глобализация. Е, и също така много добра идея е земеделието също да бъде а, включено. А, комисията. А, много лесно е. А, тази информация е на нашия вебсайт. Мога да ви изпратя връзката. Аз правим актуализация всяка седмица, а също така даваме информация на годишна основа а, ежегодно. Благодаря. Можете да изпратите информацията до секретарията, след което ние ще разпространим след членовете. Господин Гайер, искате ли да обобщите? Äh, Искам да реагирам бързо. Schon dargestellt hat. Also tatsächlich... Това, което каза госпожа е, от комисията. И аз съм член на комисията по бюджета. И някой път е, трябва да вдигам ръка. И с удоволствие го правя, когато има е, искане за прехвърляне на средства към фонда за приспособяване е, към глобализацията. Знае, че това създава проблеми. Мисля, че е, като цяло има едно недофинансиране, т.е. недостатъчно е финансирането. Не мисля, е, че е, сме изчерпили Европейския социален фонд за неговите си цели, че да финансираме и фонда е, за е, приспособяване към глобализацията. Е, има две линии тук, на които искам да се спра. Е, линията за кредитиране на малките и средните е, предприятия. Там нашите колеги либерали ще реагират бурно. Мисля, че от политическа гледна точка не е редно да а, ангажираме Европейския социален фонд, но нека бъдем почтени и искрени. Направил съм изменения. И когато а, колегите от Комисията по заедост и Комисията по земеделие се разберат кой е по, по най-компетентен, тогава ще вземем отношение. Спешна работа нямаме, тогава ще гласуваме измененията. Така че да не си създаваме излишни грижи. Нека поработим добре. Още една а, бележка съвсем древна за земеделците. Не съм съгласен с господин Кели. Аз мисля, че земеделците имат достатъчно време, когато се подписва споразумение за свободна търговия – да се подготвят за неговото действие. Нали? Едно споразумение за свободна търговия не се договаря за 24 часа. Тоест, при всяко от тези споразумения те са имали много време да се приспособят. Не съм специалист по земеделие. Както ви казах, аз съм специалист по бюджетен контрол, член съм и на комисията по бюджета. Всъщност, е, бюджета обаче на земеделието го познавам и знам, че има инструменти, които позволяват е, да не се допусне изпадане на земеделците е, и тяхното затрудняване. Е, не би трябвало фондът за приспособяване към глобализацията да се превръща в супермаркет. Вярно е, че различни процеси се осъществяват в света. Обаче, подозирам, че това е политически аргумент, хитрина в известен смисъл, използвана от комисията, за да е, получи е, благословията на съвета за по-нататъчното съществуване на фонда е, за приспособяване към глобализацията. Този фонд не е, е кой, с кой, снабден с кой знае колко средства. Няма да може да е, помогне на всички и за това трябва да се е, съсредоточим върху е, най-уязвимите. Е, казах ви, че е, можем е, да помислим за малките и средните предприятия, особено тези, които имат съвсем ограничена клиентела. Е, за тях е, наистина всичко е много трудно, когато клиентелата им бъде засегната. От друга страна обаче не трябва да е, преувеличаваме болезнено бенефициерите на този фонд, когато няма да има кой знае каква полза. Председателят, благодаря. Комисията по заетост ще гласува в 30, на 1, 31 е, е, юни. Комисията по а, занеделие обаче е поискала да се приложи член 50. А, председателският съвет трябва да вземе отношение и това може да стане само в Страсбург на 21 или 22 май. И тогава в края на май ще знаем дали целият процес ще претърпи забавене поради това, че е, двете комисии едва тогава ще кажат дали споделят виждането на парламента. Значи, е, можем да поемем риск. В зависимост от това дали смятаме, че искането на е, Земеделската комисия ще бъде е, положително е, възприето от е, е, председателския съвет. Може и да не бъде положително възприето. Така че, срок за изменения – предлагам да е 3 май. Тогава всичко е сигурно, защото ще изготвим становището си каквото и да стане в препирнята между Комисията по земеделие и Комисията по заедост. Можем, разбира се, да поемем и риска. Аз лично не съм по рисковете, така че като председател на комисията бих заложила на сигурно и бих казала, нека да е, определим срок за внасяне на изменения 3 май. А вече ще променим а, е, отношението си в зависимост от по-нататъчното развитие на обстановката. Ако господин докладчикът, разбира се, има съображение в тази връзка, моля да ги изрази. Аз е, предпочитам да се изчака. Искам да знам доколко е, Комисията по земеделие ще е, е, наделе. Доколкото е поискано е, прилагането на член 15, е, трябва да видим, защото е, там техническите аспекти ще имат значение. Вижте решението на председателския съвет дали ще участва е, земеделието се очаква е, в е, края на май. Ако земеделието, комисията по земеделие не е, бъде одобрена и включена в процеса, тогава е, комисията по заедостта е, ще гласува на 21 е, юни. и ние няма да можем нито да разискваме становището, нито да внесем измененията, нито да гласуваме, нищо няма да можем да направим. Това ми е съображението, ако може да го вземете предвид. Вижте, за да сме сигурни, че становището ни е готово, съм съгласен с вашия анализ. Да, приемам сега предложението ви. Председателят. Добре, срок на... за изменение 3 е май. Ако в края на май ситуацията претърпи промяна, отново ще помислим как да процедираме, дали са необходими допълнителни промени. Това бе последната точка в дневния ни ред за днес, колеги. Нямам други съобщения, трябва само да кажа, че следващото е, заседание е, е еднодневно пълно заседание с две сесии, вторник 8 май, сутринта и Да Благодаря на всички, благодаря и на преводачите. Закривам заседанието.